Така преминаваме към следващия доклад за транспониране, прилагане и изпълнение на директиви относно нелоялни търговски практики и заблуждаваща и сравнителна реклама. Това са директива 2005 наклона черта 29 и директива 2006 наклона на черта 114. Докладчик е госпожа Барбара Вейлер. Има думата за 4 минути herr präsident frau kommissarin liebe kolleginnen und kollegen! уважаеми колеги преди да започна представянето на доклада си бих искал да повторя нещо. с взиманите от нас решения и с решението да обсъждаме инициативни доклади всъщност не смятам че успяхме, че сме на правилния път, защото тук няма никой, щом няма никой, няма с кого да обсъждаме, още по-малко да дебатираме. С други думи, залата е празна, това искам да кажа. Колкото и добре да работим, колкото и добре да се подготвяме, така няма да стигнем далече. Така или иначе искам да благодаря на комисията и на докладчиците в Сянка, с които работих. Говорим за транспониране, за прилагане, за изпълнение. При това побързахме, защото срокът за транспониране от държавите членки бе края на 2007 година. Тоест, нямахме много време за подготовката на тази директива, като в крайна сметка представлява голяма стъпка напред. Така или иначе, не всички държави членки успяха да, го, да я транспонират и да я приложат. Това, разбира се, има своите обяснения, защото процесът на транспониране и прилагане е изключително сложен. Някои от неприложилите, от нетранспонираните държави са едни от държавите основателки, т.е. не можем да кажем, че не познават нормите и правилата. Четири държави не я транспонираха, три в недостатъчна степен. Веднага им бе изпратено съобщение от комисията и в крайна сметка може би ще приключи пред съда. И защо се получи всичко това? Заради неправилно и нецялостно прилагане. Две държави особено усърдно работиха, Обединено кралство и Австрия. С други думи, не всичко е отрицателно, има и положителни примери. Важно е държавите членки да приложат тези директиви, да ги транспонират, защото говорим за права на потребителите и за трансгранични търговски практики. Важно е, важно е да предпазваме гражданите и потребителите от нелоялни практики. Това се отнася не само за частните потребители, а и за малките и средни предприятия, за самоосигуряващите се бизнесмени понякога. Ето за това подчертавам на госпожа комисаря, бе толкова важно да обединим всичко това в една директива, тъй като някои малки и средни предприемачи имат същия вид проблеми, като проблемите срещани от гражданите. Например, заблуждаваща реклама, агресивно търговско поведение, настъпателни търговски мерки. Знаем примера, примера с директориите на европейски фирми. Това беше най-пресният пример който обсъждахме. Много благодаря на комисията, която бе изключително последователна в работата си на създаването на нова система за контрол в областта на въздухоплавателните компании бе създадена такава нова директория, такъв нов указател, където се използват баркодове, штрих-кодове. И така, още нещо, което е особено важно за нас като депутати и в заключение на моето изказване искам да кажа, че за да стигнем до някъде трябва да си сътрудничим. Ние, европейските институции, държавите членки, евродепутати и национални депутати. Когато говорим за националните парламентаристи, то говорим за ролята им на наблюдатели и контролери. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Вайлер докладчика за нейния доклад, съдържанието на който естествено ще бъдат взети под внимание внимателно от комисията и да й благодаря за коментарите по отношение на тази процедура. Про комисията напълно е съгласна, че сега е много важно държавите членки адекватно да транспонират новите концепции, понятия в тези директиви и националните власти да допринесат за едно еднакво приложение на директивите в целия Европейски съюз. Що се отнася до транспонирането, две държави членки все още закъсняват. Това е Люксембург и Испания. И комисията е, се е обърнала към съда Европейски съд миналата година. Комисията също така координира сътрудничеството в транспонирането, за да се избегне неправилното транспониране. Все пак някои проблеми остават в ограничен брой страни поради неохотата им да се съобразяват с пълната хармонизация. За тези случаи комисията няма да се колебае да започне наказателни процедури. Доклада споменава необходимостта да се защитават не само потребителите, но и малките и средни предприятия срещу нелоялните търговски практики. Тук комисията напомня на парламента, че една директива за пълна хармонизацията вече е много амбициозно предложение, което ще, няма да може да бъде приложено в пълен размер. А заключение от е, консултациите и от разискванията в съвета се стигна до заключение, че има малка подкрепа за разширението на тази директива за да се включат търговци към търговци и търговци към потребители. Що се отнася до агресивните партньори, които се регулират за първи път на европейско а, равнище от тази директива, счита се, че такива практики се провеждат а, единствено в взаимоотношенията търговци и потребители. А по отношение на търговците, търговците, взаимоотношенията имаме от директивата за сравнителната реклама. Така че те трябва да бъдат регулирани тези взаимоотношения от тази директива. Що се отнася до законодателството за защита на потребителите, комисията ще продължава да следи тези действия, реализирането на тази директива. В този контекст комисията отбелязва подкрепата на парламента за приложението на директивата. Комисията възнамерява по-нататък да развие този механизъм, за да може да се работи а, е, именно този SWIP, тази интернет сайт за авиокомпаниите, а, е, защото комисията желая да има втора версия на потребителя, индекса на потреблението на търгови, в търговията на дребно. Както се споменава в доклада, необходимостта от една информационна кампания, за да може самите потребители да разберат какво трябва да правят, е много важна, така че а, самите държави членки да имат уебсайтове, вебсайтове, да имат информационни материали, да имат черен списък на лошите практики. В заключение, комисията иска да увери, присъстващите, че тя ще работи отблизо с държавите членки, за да има адекватно приложение на лоялните търговски практики срещу заблуждаващите и сравнителни реклами. Базата данни която показва какво е транспонирането и прецедентното право, ще бъде един полезен инструмент в това отношение. Благодаря ви. Благодаря. Утре пак ще бъде и утре. И този доклад ще се гласува утре. тези седем доклада и тяхното представяне е всъщност изпълнение на решение на председателския съвет, което бе подкрепено от всички политически групи. Имам предвид съдържанието на 45 ти член на, парламент, на регламента на парламента. Минаваме към доклада на Педро Геррейро, обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова. Благодаря ви, казва оратора. Това се вписва в дебата за